е изявление на комисията относно економическата дипломация на ЕС. Още веднъж от името на комисията заместник председателя Катайнен има думата. Благодаря, госпожо председател. Това е един от въпросите, по който работя в тясно сътрудничество с колегите в комисията и върховния представител госпожа Могерини, Могерини и заедно с Централната банка мислим за новата визия по отношение на економическата дипломация. Тук става дума за използване на всички лостове, с които разполагаме, за да защитаваме нашите економически интереси. Това означава преодоляване на пречките, създаване на възможности за търговия и инвестиции чрез отваряне на световните пазари. Економическото управление, равнопоставеност, излизане на международните пазари на новите дружества, ефективна работа по отношение на външната дейност на Европейския съюз в економическата област. Економическата дипломация в този смисъл е в напреден план в сред приоритетите на комисията по създаването на работа и растеж. Економическия растеж се очаква да се осъществи извън Европейския съюз, затова ние трябва да използваме всички лостове, с които разполагаме, за да насърчим благоденствието в световен мащаб. В този смисъл ние трябва да а, разработим подход и цели, които да са единни, силна економика, резултати на базата на търговията, инвестициите, иновациите – и развитието. Економическата дипломация на Европейския съюз има и друго измерение, което означава достъп до финансови средства, и излизане на международните пазари, което може да бъде подпомогнато от Европейската инвестиционна банка. Службите на Европейската комисия Службата за външна дейност, Европейската инвестиционна банка вече работят по преодоляването на бариерите, създаването на стимули за инвестиции и отварянето на международните пазари, насърчаване на економическото управление, конвергенцията, налагането на равноправие. Освен това, подпомагаме и а, достъпа на европейските дружества до международните пазари чрез преговаряне, прилагане на международни търговски споразумения, чрез сътрудничество по секторните отрасловите политики в света истински економически демаршове бяха осъществени, проведени срещи на високо равнище по определени цели, а също така чрез финансови инициативи за подпомагане интернационализацията на дейността на фирмите, като се осигуряват партньорски отношения, подпомагане на търговските камери, на мисии на търговските дружества. Можем да направим и много повече, за да подобрим ефективността и а, единодействието. Економическите интереси на Европейския съюз и стратегическите цели трябва да бъдат преследвани с нашите партньори, да използваме политиката и целият инструментариум, с който разполагаме, за да изпълним целите си и да се възползваме от синергията. Необходима съгласуваност а, с парламента, държавите членки и промишлеността, за да бъдем по-силни, когато сме единни. Групата за економическата а, дипломация е сформирана в а, Европейската комисия. Заедно с Европейската инвестиционна банка се работи по конкретни предложения за изпълнение на целите. Тази група вече подпомогна да подобрим съгласуваността в дейността ни една от целите е свързана с предоставяне на насоки, указания на нашите економически мисии. Освен това, обмисляме как да подобрим координацията с държавите членки, с промишлеността, за да преследваме едни и същи цели и да максимизираме резултатите – като оказваме подкрепа за интернационализацията на европейските компании. С оглед на това, заедно с държавите членки и представителите на промишлеността ще обсъдим в, и в Брюксел, и в столиците на другите държави, там където се осъществява тази политика на място. Следователно, много важна роля ще играят тези делега... делегации поддържаме взаимоотношения с парламентите в повечето страни по света и много важни инициативи минават по тези канали. Нужно е да преследваме едни и същи интереси, за да, е, цели, за да защитим общите си интереси. Колеги, ще спра до тук с нетърпение. Очаквам да чуя какво още можем да направим и кои са водещите практики, които можем да споделим в дейността си. Благодаря ви. Благодаря. Първият оратор от името на е НП, заместник председателя господин Таяни. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, ако Европейският съюз се стреми към водеща роля на световната сцена, като утвърждава конкурентоспособността на своята промишленост и енергетика, Задължително е да имаме реална економическа дипломация с няколко цели. Първо, да се подпомагат дружествата в чужбина, да се подпомага тяхното позициониране в страни като Африка, Латинска Америка, Азия, да се консолидира положението им там, където те вече присъстват, да се съдейства е, за придобиването на международни измерения в дейността на предприятия като малки и средни предприятия това е най-добрият начин да се борим с изместването на дружества извън Европейския съюз. Трябва да подпомагаме и туризма, за да се увеличава економическия растеж на Европа. Комисията трябва да разработи ефикасни мерки във всички тези посоки. Делегациите на Европейската комисия е, в трети страни наистина помогнаха Съюзата да излезе економически извън своите граници. Но най-добрият начин да се постигат тези цели е да съществуват е, специализирани звена в е, службата за външни действия, които да подпомагат малките и средни предприятия, желаящи да излязат на международната сцена. Длъжни сме обаче да полагаме усилия, непрестанни усилия, за да подпомагаме по-нататъчното економическо развитие. Надявам се, че нашите надежди ще се превърнат в реалност и че това, което вие казахте, ще бъде подкрепено и от другите комисари. Благодаря сега от името на социалистите и демократите, госпожа Грапини. Дипломация економика не е un концепт. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Економическата дипломация не е ново понятие. Не за първи път обсъждаме това понятие тук. Спомням си дейността на господин Таяни, докато беше заместник-председател на комисията. Той даде ход на една много интересна програма, през 2014 година. Мисля, че Европейския съюз трябва да стане много по-важен играч е, на световната сцена. Економическата дипломация е част от външната политика. Тук се включват различни ясно очертани цели е, с, с е, а, идеята да се подобри живота на гражданите. Економическата дипломация представлява подкрепа на економическите интереси на дружествата от Европейския съюз в световен план. Мисля, че ние трябва да работим за лидерска позиция на нашите дружества в различните области. По време на разговорите с комисията аз казах, че трябва да подкрепяме МСП и трябва да интернационализираме нашия бизнес модел. Идеята е да е, укрепим позицията на нашите дружества на международните пазари. Вие казахте, че е, сте за, господин комисар. Без бюджет за подкрепа на МСП обаче това няма да се случи. Затова имам конкретен въпрос и се надявам, че и отговорът ще е конкретен. Какви дипломатически инструменти смятате да създадете точно в момента, е, когато се водят търговски преговори с световни сили като Китай, Япония, САЩ и така нататък? Аз съм председател на Междуведомствената група за МСП, е, госпожо председател, е, срещала съм се с много, срещала съм се с много заинтересовани страни. Искам да попитам какви инструменти се предвиждат, за да може дружествата да започнат да действат в трети държави. Какво се прави, за да може да имаме по-конкурентоспособни е, МСП на третите пазари? Имате ли цялостна стратегия за генериране на доходи, за насърчаване на европейските ценности, за насърчаване на лоялната конкуренция? конференция. Економическата дипломация е изключително полезна и тя може да даде тласък на възстановяването на Европа и на утвърждаването на Европа на световната сцена. Благодаря. Благодаря сега от името на ЕКР господин Краснодомски за една минута. Благодаря, Госпожо председател, няма никакво съмнение, че Европейския съюз може да постигне повече чрез економическа дипломация, да насърчава нашите компании, да налага нашите продукти, да привлече инвестиции. Това, което е значимо, е, може да се случи на нивото на страните и регионите. Господин Катайнен спомена това по време на срещата на Европейския център но са нужни нови начини и методи за провеждане на економическата дипломация на нивото на Европейския съюз, като се отчитат интересите на всички държави членки и региони. Следва да бъдат укрепени позициите на държавите членки, а не да бъдат заместените, но знаем как стоят нещата на практика а, има разлика между центъра и периферията в Европейския съюз. Тази разлика расте и би трябвало да се опитваме да преодолеем тези разлики. Благодаря от групата АЛДЕ, госпожа Шанке. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, много важна е дискусията. Много е подходящ моментът за нея и ние я подкрепяме. Европейският съюз е обърнат към себе си. Е, сега е време да се обърнем навън, да обърнем поглед навън и да видим не само заплахите, но и възможностите. Една от силите на Европейския съюз е неговата мека сила. И мисля, че дипломацията много допринася е, хора хората по-добре да разберат защо имаме търговска и други економически политики и какво означава това конкретно за малките и средните предприятия и конкретно за контактите в двустранна посока. От една страна, нашите дипломати и представители трябва да търсят възможности в трети страни, но трябва да приветстваме и привличането на знания и информация към Европейския съюз. Мисля, че ние трябва да не се конкурираме помежду си глобално, а да действаме единно като Европейски съюз. неотдавна. отдавна бях в Бостон, Масачузетс, като заместник-председател на делегацията за връзки с САЩ. Там има инкубатори, които осигуряват връзка между американските предприятия и съответни потенциални партньори в Европа. Там има холандско звено, германско звено. Защо да не използваме този модел за привличане на предприемачи, на инвестиции, така че е, всички те да имат връзки с нас в Европейския съюз. Има много възможности е, за недопускане на дублиране, както казахте вие, господин комисар, но и също така да е, предвидим съгласуваност във всичко, което правим, да се развиваме интелигентно, да подпомагаме частния сектор, защото нашите цели изискват и частните дружества да имат отношение към човешките права, към социалната корпоративна отговорност и към рационализиране на всичко, всичко, което ние правим в световен мащаб. Благодаря за групата на ГУЕ. Господин Шолц, една минута. Благодаря, госпожо председател. Господин комисар, отказаното от вас разбирам, че економическата дипломация означава да използваш своето влияние, за да създадеш пазари за стоки и услуги и вашата бъдеща политика ще бъде подчинена на тази цел. Въпреки това обаче, доказали сме вече, че подобни търговски отношения могат да съществуват само между силно развити и не толкова силно развити економики. На практика, вие не отчитате, че в световен план повече от 50% от търговията се се извършва на юг. Това ли ще бъде фокуса на нашата търговска политика? Там ли ще инвестираме? в тази краткосрочна и южна по своя характер търговия? Това е моят въпрос. Благодаря. Благодаря. Сега от Маркар за една минута и 30 секунди. Госпожо председател, господин заместник председател, радвам се, че този въпрос от господин Таяни, подкрепени групите, представляващи МСП, е в дневния ред ние говорим за този въпрос, свързан с МСП отдавна. В Австрия наистина сме възприели водеща роля по отношение на външната търговия и тази офанзива се осъществява с нашата водеща роля – 80 до 90% от економическия растеж през следващите 15 години ще а, бъде постигнат извън Европейския съюз в Китай. Само 13% от МСП осъществяват дейност извън родината си така че инвестициите въз основа на глобализацията се извършват извън Европейския съюз. И ако ние ще продължим да се развиваме, трябва да работим с съседите, с Африка, да осигурим необходимата подкрепа на МСП, да отворим вратите за тях. Именно заради това призовавам за сътрудничество между външна службата за външна дейност и МСП. Господин Асис. Благодаря, госпожо председател. Господин заместник председател на комисията. Всички съвремени економики са взаимно зависими, затова економическата дипломация трябва да се превърне в задължителен компонент на нашата външна политика. Преди всичко трябва да е, участваме в интернационализацията на нашето предприемачество, като развиваме и бъдеще пазарите в Европейския съюз. Нашите малки и средни предприятия се нуждаят от помощ в тази посока. Те получават много помощ от държавите членки, но те се нуждаят от помощ и от Европейския съюз. Защото само така ще могат да завладеят нови външни пазари. В момента се договарят редица търговски споразумения с редица страни и региони извън Европейския съюз. Това прави предизвикателството още по-голямо. Трябва да намерим специфични инструменти за помощ, финансови, логистични, тъй, защото нашите предприемачи, особено малките и средните предприятия, да се ползват от по-качествена и по-бърза интернационализация. Те сами не могат да успеят на международното поприще. Второ много важно съображение е да се привличат качествени чуждестранни инвестиции в Европейския съюз. Това е много важно съображение, когато говорим по темата. Благодаря. Сега господин Януш Левандовски. Я деля, очевидно, диагноза и... Благодаря, госпожо председател. Споделям направения анализ, както и рецептите за действия, предложени от е, господин Катайнен и господин Таяни. Естествено всички заедно трябва да работим, за да отстояваме економическите интереси на Съюза. Тази вечер реших да се изкажа, защото аз съм председател на делегацията за отношение между парламента и Иран. Знаете, че тази страна сега се отваря е, към международните пазари. Тя има огромен економически потенциал. Какво се случи след като се подписа споразумението за ядрената програма? 144 е, официални визити има от различни държави, които се се да попаднат на този пазар. Ето виждате каква задача имат нашите институции. Трябва да защитим своите интереси, трябва да инвестираме в този нов пазар. Освен това, трябва да създадем условията за действие на МСП и да споделяме информация. Всичко това ще е от полза за всички нас. Ще е от полза, ако се обединим, вместо да имаме, ето виждате, 144 отделни визити от страна на държавите членки. Естествено, че има и конкуренция. Това не може да се е, пренебрегва. Понякога обаче създаваме повече проблеми със своите действия, отколкото е, решаваме. Трябва да работим естествено и за защита на нашите ценности и за защита на човешките права, което не винаги отговаря на нашите економически интереси. Благодаря Маркос Пипер за една минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Енергетиката, голямата промишленост, стратегическите економически интереси си струват економическите дипломатически инициативи, но МСП също са важни в Европейския съюз и дават много надежда на Европейския съюз. Затова се нуждаем от система за разрастване на международните пазари и по-добра система, която да позволи това навлизане, особено в контекста на трансатлантическото партньорство. Нужни са по-добри условия за водене на преговори. Експортните гаранции подпомагат МСП в отделните страни, камерите, търговските камери също вършат тази дейност и Европейската комисия би могла да укрепи глобалната мрежа за МСП Това, което може да бъде направено е съответните компании да бъдат включвани в търговските делегации. Има а, предвидени средства за това в бюджета на Европейския парламент. Много са начините за подпомагане на МСП в с оглед на международната търговия и смятам, че комисията за държавите членки трябва да улесни работата на МСП, да им позволи да достигнат до пазарите в чужбина. Спомням си, че когато комисарят Таяни поде тази инициатива, там беше една смислена инициатива, така че можем да помогнем на МСП в бъдеще. Една минута. Господин Салини. Благодаря. Добър вечер, господин комисар. Икономическата дипломация е неразделна част от природата на нашия континент. Нашият континент естествено има склонност да се изявява. И всъщност е, в целия свят Европейския съюз се възприема като солиден економически модел, който черпи е, от е, голямата творческа способност на своите граждани и предприятия. Ние се нуждаем от е, творческа същност, но и от уважение към лицата, към хората. Нуждаем се от социален модел, който отговаря на техните очаквания. За да може да се извършва економическа дипломация, обаче трябва добре да се познаваме. Сами да познаваме себе си, да знаем в какво сме добри и там да се защитаваме. Много сме е, добри е, в производството, но нямаме много големи количества суровини. Затова важна стратегия в економическата дипломация трябва да бъде производството ни да бъде свързано с тези страни, където има суровини и да работим ръка за ръка с тях – Едно от основните предизвикателства в това отношение се наблюдава в Средиземноморието. Там економическата дипломация може да изиграе важна роля. Тоест, е, трябва да се защитаваме, като правим релевантни предложения. Трябва е, да имаме лидери в областта на економическата дипломация, които да протягат ръка на нашите бизнесмени, работещи по цял свят. Благодаря, госпожа Шуйца. Благодаря. Първо, позволете ми да благодаря на господин Таяни за това, че запази тази точка в дневния ред. Това е едно ново понятие економическа дипломация. То обаче е добро познато в, добре познато в държавите членки. Благодаря за това, че продължавате да работите неуморно по този въпрос. 24% от БВП е, на света се генерира в Европейския съюз. Ние сме най-силният економически играч в света. Въпреки всичко, обаче, имаме нужда от економическа дипломация. Външната политика винаги трябва да върви ръка за ръка с економическата дипломация. Мисля, че трябва да координираме нашите действия по отношение на нашите дружества е, и да обърнем внимание на услугите, които предоставяме във външен план. Без подобни действия няма да можем да запазим водещата си роля в световната економика. Всичко това трябва да го направим за благото на европейските граждани. Необходимо е да се интернационализира економическата дипломация и освен това трябва да се постави ударението върху МСП защото знаем, че средната класа е най-разпространената класа в Европейския съюз. Има различни механизми. Въпроса е с кои точно механизми ние разполагаме. Е, има много различни решения в държавите членки и те трябва да бъдат използвани, за да се е, насърчи е, да се насърчат малките и средните предприятия. Искаме Европейския съюз естествено да остане световен лидер. Благодаря. Последния оратор преди спонтанните изказвания, господин Станислав Полчак. Благодаря, госпожо председател. Първоначално възнамерявах да започна с друга нагласа, но след като чух комисаря, промених намеренията си. Сега ще задам въпрос. Какви са целите на вашата економическа дипломация? Комисарят струва ми се спомена само някои от тях. Искал да подкрепя госпожа Грапини, която попита какъв инструментариум ще бъде използван и какви са конкретните цели на економическата дипломация. Европейският съюз е силен играч на световните пазари и съответно би трябвало да играе такава роля и в международен план въобще ние не сме достатъчно добре представени за сега. Това са открити въпроси. Господин Таяни спомена три цели. Смятам, че е много важно да подпомагаме повече нашите предприятия. Едно от големите постижения на Европейският съюз са успешните предприятия, които постигат такъв успех и на международните пазари. Това трябва да е една от основните ни цели и една от основните причини за економическата дипломация. Благодаря. Имаме четирима оратори, които са се записали за спонтанни изказвания. Господин Мариас. Благодаря, госпожо председател. При сегашните политически сили економическата дипломация на Европейския съюз ще бъде ориентирана към големите германски мултинационали. Тя ще остави в канавката европейските граждани и е, няма да бъде свързана с вземане на решения, които отразяват техните интереси. Економическата дипломация се разбира от Европейската комисия не в чак толкова розова светлина. Санкциите срещу Русия имаха огромно отражение, без Европейският съюз да е компенсирал засегнатите на своя територия от тези санкции. Е, има изтекли документи, които показват, че е, в е, споразумението с САЩ се обсъждат катастрофални разпоредби за околната среда, но комисията си я кара се едно нищо не е чула. Всъщност, е, економическата дипломация ни превръща в нещо като економическо НАТО. Западът се разраства, утвърждават се трансатлантическите интереси, които не зачитат желанията на хората и ясно се показва, че всъщност се пренебрегва напълно многополюсният модел на световната економика. Благодаря, господин Иван Яковчич. Европа и... Благодаря, госпожо председател. За да може Европейския съюз и европейската економика да останат конкурентоспособни и да се разрастват, трябва да интернационализираме нашата економика, защото дела на Европейския европейската економика в момента намалява в рамките на световната економика. Ето защо економическата дипломация е много важна. Трябва да се обединим, да обединим своите усилия в държавите членки, в много райони, особено в Южна Америка и в Африка. Мисля, че настоящата инициатива следва да бъде обвързана с още една друга тема, която се обсъжда често в пленарна зала, а именно темата за миграцията. Мисля, че за миграцията също може да има различни подходи. И в заключение искам да кажа, че и индустрията и енергетиката са много важни. Същото въжи и за туризма. За да може туризма да стане още по-важен за европейската економика, трябва да се организираме малко по-добре. Благодаря. Следващия оратор. Колегиня, важени колегове. Економическа дипломация... Уважаеми колеги, економическата дипломация залага на насърчаването на економическите цели на Европа в чужбина – Комисията и Европейският парламент често твърдят, че са загризани за МСП, а не само за големите корпорации. Твърдят същите неща и за трансокеанското партньорство, но само малък процент от МСП изнасят извън Европейския съюз. Това не е много добра подкрепа. Трябва по-силно да насърчаваме и да защитаваме интересите си навън, да окоръжаваме малките дружества да получават достъп до чуждите пазари, а не само големите корпорации. Подобно. И на колегата от НП искам да кажа, че не ни трябва всеобхватното споразумение и транс Атлантическото партньорство можем и друга да развиваме дейност. Благодаря. Госпожа Томашич. Благодаря, госпожо председател. Откриването на нови пазари пред нашите предприемачи и привличането на инвестиции в Европейския съюз са все желателни неща. Трябва да разширим капацитета си в тези посоки. Много държави членки имат собствен модел економическа дипломация и могат да помогнат на органите на Европейския съюз да защитават интересите на съюза в чужбина и да привличат инвестиции. Смятам, че координацията между държавите членки и между държавите членки и Европейската комисия не трябва да бъде институционализирана. Има множество разлики между тези държави членки и техните амбиции. Очевидно е, че економическата дипломация на Европейския съюз ще бъде от полза най-вече за най-големите държави членки, най-развитите държави членки и то за сметка на останалите. Благодаря. Господин Катайне, вие ще имате последната дума за днес. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за този толкова полезен дебат. Много се радвам, че господин Таяни е тук. Той е нещо като родител на европейската економическа дипломация. Е, той създаде това понятие по време на мандата си в Европейската комисия. Ние се опитваме да продължим започнато от него и се опитваме да се получим от най-добрите практики. Опитваме се, освен това, да подобрим ефикасността на нашата дипломатическа дейност. Имаше един основателен въпрос. Какви са целите на економическата дипломация? Опитах се да обясня какво правим. Да се надяваме, че така хвърлям светлина и върху нашите цели. Например, имахме два много интересни диалога на високо ниво економически по своя характер. Първия с Китай. Аз, например, често се срещам с вице-премьера Макай. На тези срещи присъстват и други комисари, както и министри от Китай. На нашите срещи Провеждаме разговори с представители на частния сектор. От време на време каним представители на частни компании, за да чуем какво очакват те от Европейския съюз, от Китай, какви са приоритетите на частния сектор, какво искат от нас, за да подобрим средата за бизнес. Последния път, например, през септември в Пекин имаше среща, там участваше комисаря Отингер, както и комисар Булч. Там се говори за сътрудничеството по така наречените 5G. Комисар Булч е, говореше за платформата за свързаност. Говорихме за евентуални китайски инвестиции в Европа. Като резултат на всичко това, успяхме да финализираме техническата работа по така наречения фонд на пътя на Коприната. Фонд за инвестиране в Европа. Нещо много важно. Това са само няколко примера за економически диалог с Китай, например. Преди няколко месеца имаше подобно събитие в Анкара и в Истанбул. Имаше среща на бизнес делегации от Европа и от Турция. Там се размениха мнения за това какво може да се направи, за да се подобри бизнес средата и в Европа, и в Турция. Разговаряхме за регулаторното сътрудничество, за макроекономическите въпроси. Комисар Московиси се присъедини към нас. Говорихме за сътрудничество в областта на научната и развойната дейност. Това са само два примера за това, което правим. Те са красноречиви за, за нашите цели. Както беше споменато тук, една от основните области е, на действие са търговските споразумения с трети страни. Трябва да спомена и политиката на развитие и инвестициите. Комбинацията между търговия, инвестиции и политика на развитие. Много от третите държави, на които помагаме да се развият и които получават европейска финансова помощ, искат да станат партньор за нас, а не само получател на, на финансова помощ за развитие. И ето тук економическата дипломация може да играе важна роля. Ето защо ние планираме да създадем някакъв фонд, подобен на фонда за стратегически инвестиции, фонд, който да подкрепя европейските инвестиции в трети страни. Това е една от идеите. И накрая, относно малките и средните предприятия. Вече споменах търговските сделки. Трябва да спомена и организацията, която имаме в трети страни. Работи много добре. Срещал съм, например, отлични е, търговски представители в Китай – хора, които знаят всеки ден какво се случва в търговията в Китай, в Сингапур, в САЩ, в Турция. Бил съм в тези държави. Там се работи по същия начин. Планирам да посетя района на Персийския залив и Иран. Иран беше споменат по-рано тук в залата. Ако парламента има добри идеи за това как можем да подобрим нашата работа с МСП, как можем да й помогнем, кажете ни. Можем да дадем възможност на МСП да участват на различни форуми, форуми но нека да мислим нестандартно. Нека да се опитаме да, да попроменим малко установените политики и традиции. Сигурен съм, че МСП имат много ценен опит по отношение на търговията. Същото въжи и за евродепутатите и те знаят много за, за търговията с трети страни. А ако имате такива идеи, моля да ни ги дадете, за да работим всички по-добре. Благодаря ви за идеите. Благодаря, казва председателката.